Ladies and gentlemen. Дами и господа, уважаеми колеги. Откривам следобедното заседание на Комисията по външни работи. Залата е пълна. Има огромен интерес към срещата с нашата гостенка. За мен огромна чест да приветствам министър председателката на Сърбия Ана Бърнабич. Добре дошла, добро дошли, каза председателят на сръбски. Нека да приветствам госпожа е- Дранка Яксимович, редовен гост в Брюксел и посланника на Сърбия към Европейския съюз, госпожа Ана Хосанович. Приветствам ви най-сърдечно. Както виждате, много добре се справят сърбите с представянето на жените. много рядко има такава делегация, в която участват само жени и Иштван Пасто. и представителят на, гос... на председателят на, на е, управлението на воеводи на господин Иво Мирович. Госпожо министър-председател, забелязвате, че към вашето посещение интересът е огромен, е, към вашата страна интересът е огромен, така че нека да направя само няколко коментари, не само като председател на тази комисия, но и като докладчик за е, вашата страна, една голяма страна, важна водите правителството от юни, представихте амбициозна съвременна програма цифровизация, образование, подобрение на фискалната консолидация и улесняване на бизнеса, задълбочаване на усилията за борба срещу корупцията и организираната престъпност. Също така посочихте и стратегическата ориентация на вашата страна към Европейския съюз, за съседски отношения и помирение и по време на финалите по баскетбол, на еврофиналите евро по баскетбол, показахте как се подхожда към спорта по един справедлив начин. Сърбия и, цели, и Балканите като цяло полагат много усилия и е, е необходимо, както ще, подчерта, ще потвърдят и колегите от новите държави членки, е, да се видят реални резултати. Ще говорим за политическото положение на Западните Балкани, ще говорим и за вашите планове в областта на демократичното консолидиране, свободата на медиите и как виждате работата на неправителствените организации във вашата страна, сред много други теми. Ще изпълняваме ползваме всички възможности за насърчаване на действителен диалог между Белград и Прищина. Е, обещахте тази политика да бъде външната политика на Сърбия. Казахте, че външната политика на Сърбия ще бъде балансирана, на цитирам, а, каква е връзката между това становище и е, европейските е, цели на Сърбия? Ще ви дам думата за уводни думи, след което ще получите коментари и въпроси от колегите. Благодаря. Дейвид. Уважаеми членове на Комисията по външни работи, за мен е голяма чест и удоволствие че съм тук днес. Новото правителство в Сърбия беше сформирано преди близо 100 дена. И аз искрено се надявах и очаквах скоро да посетя Брюксел в официално. Защото това е важно за мен като сигнал как виждаме бъдещето на Сърбия. Затова искам да благодаря на всички вас и на колегите, които съдействаха за това, че това посещение стана възможно. Много се радвам, че днес мога да се изкажа пред Комисията по външни работи на Европейския парламент за а, своята визия за бъдещето на Сърбия. След на, а, 14 октомври в събота ще мога да представя пред а, гражданите на Сърбия резултатите постигнати от правителството, което ръководя през първите 100 дена. Но още днес мога да заявя твърдо, че съм доволна от постигнатите резултати от първите три месеца. Започнахме в е, обстоятелство, при които имаше някои трудности, имаше е, стачки, намерихме решения, показахме, че можем да работим като екип, а това за мен беше много важно, да покажем, че правителството работи като един екип и че целта му е така да управлява Сърбия, че тя да достигне до Европейския съюз възможно най-бързо. Що се отнася до приложение, за въвеждането на реформите, тяхната цел не е само свързана с присъединяването. Е, тези реформи се провеждат, защото искаме Сърбия да стане по-добро място за живеене. След като намерихме решение във връзка с е, стачките, които споменах, е, вече имахме възможност да се занимаем с продължението на добрата работа на предходното правителство и Александър Вълчич, моят предшественик, което правителство беше положило доста труд и благодарение на сериозния положен труд и от нас, след стачките мога да заявя, че е, първите 100 дена бяха успешни. Мога да говоря за стратегическите приоритети на Сърбия от своя гледна точка. Когато един човек стане министър-председател, непрекъснато трябва да насочва мнението си към ситуации, изискващи незабавна реакция, спешни ситуации и а, рядко има много време да мисли в подробности за обща визия, за приоритети, и основни насоки и прочее. Така че ще говоря за нещата от а, собствена гледна точка. Както Дейвид каза, двата ми основни приоритета – Първите два са следните – дигитализацията и образованието. Това беше в моята програма за управление. Ако, ако гледаме на Сърбия като една къща, за мен тези два елемента са основите – дигитализацията и образованието. Предходното правителство направи много, защото преди три години Сърбия беше на ръба на банкрута. Е, нещо, което бе заявено от Световната банка, но предходното правителство успя да завърти роля на, на Титаник, да го отклони от сблъсъка с айсберга и да създаде добри основи за бъдещо развитие. И така, за щастие, на мен като министър-председател не ми се налага да въвеждам безкрайно непопулярни мерки за фискална консолидация, защото това вече е направено. От тук нататък може моето правителство да се занимава с насърчение на економическия растеж. И ако искаме устойчив и динамичен Растещо може да стане само ако имаме по-добро образование, т.е. да трябват реформи в образованието и ако има цифровизация. А що се отнася до цифровизацията, потенциалът е огромен. Цифровизацията не значи просто информационни технологии. Цифровизацията за мен означава приложението на тези технологии – във всички отрасли. Селското стопанство, строителството, медицината, научно-развойната дейност, във всички тези области, творческите индустрии, е, видеоигрите, всички области, в които е, малки и средни предприятия в Сърбия през последните 5-6 години показват голям потенциал за развитие. Информационните технологии в Сърбия са най-големия, е, е, най-бързо развиващия се сектор. 10% ръст годишно, разработката на софтуер 20% ръст годишно. Всичко това идва основно от е, новосъздадени фирми, новаторски малки и средни предприятия. И това се случва без каквато да било подкрепа от правителството. И аз тогава си помислих, а какво ли би станало, ако има някаква подкрепа от правителството? И така, както виждате, цифровизацията и образованието всъщност са в основите на устойчивото економическо развитие на Сърбия за бъдеще. От там нататък, когато изградим основите, са необходими три основни стълба, е, на които трябва да обърна специално внимание. И те са, съвпадат с е, онова, което е необходимо за присъединяването на европейско, към европейското семейство. Първо, економическо развитие и макроекономическа стабилност. Второ, реформа на публичната администрация. И трето, върховенство на закона. Когато обмисляте тези, е, е, помислите за тези неща от гледна точка на метафората на къщата, имаме основите и трите стълба. По първия стълб сме направили най-много неща. Става дума за макроекономическа стабилност. Както казах, преди три години бяхме на прага на фалит. Е, предходното правителство обаче въведе мерки за фискална консолидация, макар че те бяха доста непопулярни, нещо, което доведе до сериозни съкрещения на публичните разходи. 40 000 държавни служители по-малко работят днес в държавния сектор, отколкото преди 3 години. С 10% са намалени заплатите на държавните служители, намалени са пенсиите и ни се наложи да въведем някакви строги бюджетни ограничения върху разходите на местните власти и строг контрол на разходите по инфраструктурни проекти. Увеличихме разходите за инфраструктурни проекти, но се опитахме да ги насочим по начин, по който да се приключат вече започнатите проекти, преди да се започнат нови, защото по-рано се работеше по множество проекти едновременно и нито един от тях не приключваше. Сърбия вече успя да постигне макроекономическа стабилност и фискална консолидация и аз наследих управлението на страната при условия, в които бюджетът е в по-добро състояние, отколкото през последните 10 години. 2016 година беше първата година, в която имахме първичен фискален излишък в бюджета. Държавният дълг тръгна надолу, започна да намалява. И миналата година приключихме годината с е, съотношение дълг към БВП 83%, е днес стоиността 65%, е така че продължаваме да се движим в същата посока. Това е основният стълб. Е основното, което е направено по този стълб. Следващият стълб, реформата на публичната администрация, тя е свързана и с подкрепата по сектори от Европейския съюз, подписана на ниво 80 милиона евро. Имаме повече служители в публичния сектор. Започнахме приложението на електронно правителство в много области. Въвеждането на електронно правителство за мен е много важно, защото така реагираме на три основни предизвикателства. Първо, прозрачността на обществената администрация. Второ, открито стандартизация и, пред, стандартизация и предвидимост на а, работата на администрацията. Всеки гражданин може да, знае, да установи незабавно какво се иска да представи. И трето, борба срещу корупцията. Колкото по-малко административни осложнения има, толкова по-малко корупция. Третият стълб е върховенството на закона. По този стълб сме направили най-малко до тук, тъй като съсредоточихме усилията си по-скоро към фискалната консолидация. Именно за това сега ще се насочим основно към този стълб. Особено като вземем предвид, че работим сега по глави 23 и 24. Нека сега да говорим за покрива на къщата. От една страна имаме регионалната стабилност и евро... от друга страна европейската интеграция. Регионалната стабилност е от огромно значение за нас. От чисто егоистични съображения, дори ако щете. Е, направихме всичко възможно през последните три години страната ни да стане економически стабилна и сега вече можем да а, се възползваме от постигнатото, но това няма как да стане, ако регионът не е стабилен. Сърбия е най-голямата страна в региона, но продължава да е малък пазар и каквато да би, и да било нестабилност в региона ще се отрази и на нас. Ако има нестабилност в региона, по-малко инвеститори ще идат до Сърбия. Средствата, които се инвестират от търговски банки или е, е, международни финансови институции, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за регионално развитие, Световната банка, ще е, идват с по-високи е, лихви, така че ни е необходима регионалната стабилност и за нас тя е много важен ангажимент. Процесът от Берлин за мен е един от основните инструменти за постигане на регионална стабилност и ние поемаме твърд ангажимент да го продължим. И накрая нещо, с което ще приключа когато представих програмата на новото правителство, още в първото си изречение казах, че стратегическата насоченост на Сърбия е към европейска интеграция. Ние искаме да сме част от европейското семейство. През последните три години една от нещата, които най-много ми харесаха в правителството, Именно а, поради което реших да се стана част от правителството през август миналата година, беше, че правителството под ръководството на тогавашния министр-председател, по настоящен президент, а, направи всичко възможно за на, насърчаване на европейската интеграция по възможно най-добър начин, не по популистския начин, не да се казва на хората, отиваме в Европейския съюз, защото там ни чакат купчени жълтици. Подобни твърдения никога не са идвали от правителството. правителството. се е, ви по-скоро е, следното. Тези реформи са необходими най-вече заради нас самите – Второ, те ще ни доведат до Европейския съюз, но те са полезни за всички. Е, върховенство на закона, прозрачна администрация, по-малко корупция, по-ефикасна съдебна система, по-прозрачна съдебна система. Всичко това е важно за бизнеса и за гражданите. Тези цели са наши цели. И така, ако не създадем работни места, нови работни места за гражданите, ако не успеем да постигнем реформи, дори да се присъединим към Европейския съюз, Европейския съюз няма да ни създаде повече работни места, няма незабавно да ни предостави повече благоденствие. Така че това е начина по който а, говорим за Европейския съюз в Сърбия. Нямаме никакво желание да станем ам, членки на Европейския съюз, а, държава членка на Европейския съюз, която да е малко недъгава, да има нужда от подкрепа, нищо подобно. Искаме да сме пълноправна членка на Европейския съюз е, и да работим всички заедно равнопоставено. Това е единствения начин да се придвижим напред. Благодаря. You, Благодаря, госпожо премьер. Сега имаме време за обен обмен на мнение. Имаме време точно до 4, защото след това имаме други срещи, пък и премиера има други срещи в града. Сега първият въпрос е от Кука, който е председател на Междуправителствената комисия. Две-три минути, за да има време за е, отговори. Благодаря, господин председател. Е, уважаема госпожо министър-председател, добре дошли на срещата, на заседанието на нашата комисия. Очаквахме ви с е, така с нетърпение новината, която стигна до Брюксел, че сте номинирана а, като премиер, бе посрещната тук много добре и с а, така много положителни нагласа. Очакваме много от вас и а, ще бъдем а, позитивно а, строени към вас. А, надяваме се да успеете. Е, слушайки ви, е, искам също при това да кажа, че наистина аз е, оценявам вашия реалистичен делови подход към нещата. Слушайки вашата експозе, аз се радвам да чуя, че европейската интеграция е приоритет за Сърбия. За нас е важно да го чуем от вашата уста. Европейския парламент е, подкрепя е, интеграционния процес в е, региона. Имаме една така история на добра, добри отношения с Сърбия. Не толкова отдавна проведахме една много хубава среща с нашите партньори от е, Скупщината и е, дискусията беше много ползотворна. Макар, че Сърбия напредва е, по пътя, важно е да се, е, не се изпускат от внимание е, качеството на някои реформи, както да кажем в правосъдието и е, е, първесото на закона, но както и по граждански права и свободи също е, понякога ни смущава е, въпроси, свързани с свободата на медиите в Сърбия. Например, в областта на, на е, съдебната система, е, съдебната реформа е от решаващо значение за интеграционния процес. Разбирам, че това ще изиска промени в Конституцията ви и се надявам правителството да е, съдейства на парламента по тези сложни въпроси. Така че желаем ви наистина успех в бъдещата ви работа и, а, а вие на своя ред можете да решите на приятелите си Европейския парламент, които ще подкрепят амбицията ви да се присъедините към Европейския съюз като член. Благодаря. Благодаря, Едуард. Е, сега, колеги, имаме наистина е, безпредседентен брой е, желаящи да се изкажат. 14 са записани за момента. Всеки е, трябва да има право да каже нещо да си зададе въпроса, но разбира се, трябва да предвидим време и за премиера да отговори. Затова е, сега е, ще отделим 15 минути за 14-те въпроса. Започваме с Кристиан Педа от НЕП. Благодаря, госпож, господин председател, госпожо министър-председател. Е, добре дошли. Наистина, желая ви кораж и успех. Добре дошли, желая ви наистина кораж и успех. Благодаря за е, експозето, което направихте пред нас. Нашата група подкрепя всички е, ваши усилия, всички усилия на Сърбия е, по пътя към Европа и демокра... на демокрацията и просперитета. Нашата подкрепа е сигурна. В този смисъл два въпроса имам съвсем бързи. Виждам, вие казвате, че в е, Европа се, е, има един вид маратон и че много трудно е, е когато общественото мнение е нагласен, на, нагласен общественото мнение да смята, че Сърбия е най-добрият близък приятел на Русия. Как ще оправдаете и обосновете това? Втория въпрос когато а, говорим за прилагане на младсинството, законодателство за младсинството, какво а, ще кажете за а, румънското младсинство във вашата а, държа, страна? И какво ще кажете за случая с Насер, Насер Орич? какво впечатление създава това за връзките ви с съседите. Благодаря, Кристиан Преда. Сега Пицула за социалисти и демократи. За мен е наистина голямо удоволствие, че сте сред нас днес, госпожо председател. Радвам се на вашия успех. понякога така чуваме за недостатъчно доверие сред гражданите какво ще е, е, кажете е, според анкети на общественото мнение излиза, че голям брой от гражданите са против членство в Европейския съюз, като то ще се отрази зле или ще навреди на отношенията с Русия. Какво ще кажете по въпроса? И Е, току-що е, започвате работа и е, най-трудните глави в преговорите предстои да бъдат отворени преди те първа. Каква е позицията ви? Скъпи колеги, ще приключа списъка с оратори. Сега Чарлз Танек е следващия. Благодаря. Добре дошли, госпожа Бранович. Аз е, съм срещал с вас в предишната ви качество в моят е, е офис преди няколко години и радвам се, че така вече поемате така важен пост в една много важна страна в Западните Балкани е, подобно на преждеговорившите, е, и аз е, е, се притеснявам от това, че Черна гора, а пък аз съм докладчик за Черна гора, а затова проявявам особен интерес в този регион и най-близкия ви съсед, че те се присъединиха към пакета санкции срещу Русия в последствие нахлуването в Крим. Ваша страна остана извън, дори понякога водите съвместни военни учения с тях, което изпраща погрешен сигнал по отношение на вашите евроатлантически аспирации, но разбира се, това е ваше суверенно решение. Е, аз е, приветствам всички е, реформи, които, с които се е нагърбило вашето правителство. Регионалната интеграция е важна за Западните Балкани. И сега кратко послание. Аз съм от Обединеното кралство и с радост трябва да кажа, че един ден, радвам се, че някога всички запад, целите Западни Балкани ще влезат в Европейския съюз и няма да останат така в задния двор на историята, което моята страна много тъжно чрез Брексит се стреми да постигне. Иво Вайгъл от Алде. Госпожо премиер, казахте е, някои много важни неща за общите интереси на държавите в Западните Балкани. Бих искал да потвърдя това, което казахте. Ще трябва да работите заедно, за да се представите като един солиден, стабилен партньор на Европа. И трябва да използвате всяка възможност да се подкрепяте в това отношение. Аз, е, мен ме смущават е, някои така двусмислени моменти във вашата политика. Единият е Русия, другия е Косово. Разбира се, не очаквам кратък отговор на моите въпроси, на моя въпрос. И последният ми въпрос. Вие като премьер как е, решавате проблема с демографските промени? Казахте, че сте намалили пенсиите. Това е пагубно за възрастните. Благодаря, Иво. Сега за зелените. Благодаря. <laughs> Добре сте дошли в Европейския парламент, госпожо председател. Е, е, наистина, е, това, че е, е, това е първото ви посещение след поемане на поста в Брюксел, е сигнал за посоката, която смятате да поемете. Е, разбира се, ние всички, ние всички искаме, възможно най-скоро, да бъдете член на нашето семейство, но по този път е, е, все още има е, препятствия, има и е, доста да се работи и много подобрения да се направят. Хубаво е, че образованието и цифровизацията да са избрали за свои приоритети. Публичните финанси и тяхната съкрещаване е добра основа, в която да стъпите в бъдеще. Но важен е, важна е регионалната стабилност, диалога с е, Косово, спазване на споразумението от две страни. И въпросът ми е, към вас е много кратък. Каква е, е връзката ви и е, в друг смисъл, е, проблема за околната среда представлява ли важен приоритет за вашето правителство и по-конкретно енергийната политика? Господин Боргези. Благодаря, господин господин председател. Аз съм и депутат от Италия. Като такъв проявявам особен интерес към тази тема. Е, излежаването с страна, която ни е съсед, с която имаме тесни исторически връзки, за нас е много важно. Имаме и много общи страни помежду си. И наистина, ако човек е от Милано, в Сърбия е, в културно отношение се чувства е, съвсем у дома си. Е, искам да кажа със всичко това колко важно е, когато се приближавате към европейско членство, да поддържате паричен суверенитет. Това се прояви е, и е, в натиска, е, който изпита и парламента, когато ставаше дума за финансов суверенитет е, и е хубаво, че поставят ударение върху това. Сега господин Епикидеос. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ την κυρία Πρωθυπουργό και εύχομαι Καλή επιτυχία στο δίσκο. Благодаря, господин председател. Госпожо премьер, желая ви успех в тази трудна задача а именно интеграцията в Европейския съюз. Имам следния въпрос. В Е, опитвайте се да така, в интерес да, да се стесне връзките с индустрията във вашата страна, президент Ердоган смята да посети страната ви. Какъв е, е вашия интерес, е, каква е вашата политика по отношение на Турция? Как как е, гледате на риска на Турция да се намеси във вътрешните работи на вашата страна? Благодаря. Очевидно, е, вие така поставихте определен акцент върху економиката във вашето експозе като основа на, на, на бъдещето развитие. Но не говорихте за отношението между Сърбия и е, Русия. Е, а е очевидно е, влиянието е, на Русия, то се отраз... на Русия то се отразява и върху отношението на гражданите в Сърбия към Европейския съюз. Именно това са отношения, които ме интересуват. Отношенията ви с Косово също. Това е много важно за, за регионалната стабилност, което вие споменахте но е интересно и с оглед евентуални възможни инвестиции какво а, а, смятате за а, приемането на, на Косово в Съединените нации и въпросът ми е такъв, отношението ви с Косово и Русия. Благодаря благодаря. Е, много е, се радвам за това, че участниците в панела от Сърбия са жени. Добре сте дошли тук. Това, което казахте, европейска интеграция е, в интерес на Сърбия, заради Сърбия, това е много важно, но има интерес на последствие, въпрос, който следва от тук. Е, например, е, военно-престъпници, които понякога се явяват на държавни церемонии, е, имаше редица резолюции на ОНЕ по отношение на Сърбия. Например, за отрицателни кампании срещу разследващите журналисти, е, поради техни, е, разследването им на, е, на, на важни въпроси какво ще кажете и за новия омбудсман, който всъщност защитава гражданите на, е, е, интереси на гражданите, който ня, е назначен без да има никакъв опит в право е, защитните въпроси. И отношението ви към газовият интерконектор България-Сърбия също ме интересува. А, да, радвам се, че вие избирате образованието и цифровизацията като ваши приоритети, но а, а, въп, занимават ме въпроси, свързани с младсинствата, свободата на медиите, регионалната стабилност, са неща, на които вие също, а, а, за които отделихте достатъчно внимание. Но интересуваме. А, какво е, ще кажете? Всъщност е, е, тези, които твърдят, че Прищина и Белград са, намират в една и съща държава. Готови ли сте да кажете, че такива твърдения вече не трябва да бъдат правени? Благодаря, госпожа Савко. Поздравявам ви, госпожо председател. Е, госпожо е, премьер, с е, успеха ви. Ще поставя въпрос, свързан с регионалната стабилност и по-конкретно въпросът, който докладчика ни господин Преда постави. Сърбия трябва заедно с Харватия да играе конструктивна роля, за да се намери решение за Босния и Херцеговина, които е, се намират е, в много трудно положение по отношение на е, избирателния закон и какво ще направите в бъдеще тази страна да намери своя път към Европейския съюз? защото всъщност Босния и Херцеговина не могат да бъдат стабилни, докато ако Сърбия не е стабилна какво смятате да направите, за да намери положението там свое край, крайно решение? Благодаря. Сега господин Пещинаро. Министър Ана Добре дошла, госпожо министър-председател, госпожо Бранович. Ще започна от началото. Като румънец няма да пропусна тази възможност, но като социалист искам да ви уверя, че Нашата група подкрепя разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани. Няколко думи за международния контекст в Западните Балкани. Там има и други действащи лица, не само Европейския съюз. Други действащи лица, които предлагат различни неща в сравнение с нас. И има някои събития от последно време. Затова приветствам участието на вашия президент в срещата във Варна с българският, гръцкият и румънският министър-председател. Това беше първото. А, първият ангажимент към на регионално ниво. Въпроса дали сръбското правителство е готово да помисли за привеждането на външната политика на Сърбия с политиката за сигурност и външни отношения на Европейския съюз. Ако това е така, може да се разчитате на нашата пък. Сега за господин Алдегруп, господин Селимович. Благодаря, господин председател. Искам да пожелая всичко най-добро на Сърбия и да пожелая да се присъедини към Европейския съюз. Надявам се това да стане скоро. Мисля, че работите много добре по този въпрос. Е един въпрос за регионалната стабилност. Какво може да направи Сърбия, за да ограничи сепаратистските тенденции в Босния и да допринесе за стабилност в Босния, което е необходимо и за Сърбия, и за Босния и за Европейския съюз. Благодаря. И накрая, Михаил Хала. Още трима души. Благодаря. Добре дошла, госпожо министър-председател. Дали смятате, че, че вашия път към Европейския съюз е необратим? Кои са тези, които имат резерви към тази посока на развитие? Дали тя се подкрепя от православната църква? Има ли структури които, в Сърбия, които подкрепят Дудик в Баня Лука? От гледна точка на референдума и желанията за обявяване на независимост, дали вашето правителство официално се противопоставя на една такава стъпка. Дали смятате, че Харватия е един от вашите привилегировани партньори към пътя, в пътя към Европейския съюз? Защото езиците са ви близки, но също така и е от гледна точка на помирението между двете страни, което е необходимо във връзка с събитията преди няколко десетилетия. Благодаря. И накрая, двама души от Словения. Господин Петела, благодаря, Дейвид. Благодаря за това, че споменахте финалите за баскетбол на Европейския съюз, Европа. Имаше подкрепа и за екипа на Сърбия, и за предприятията в Сърбия. Благодаря, госпожо министър-председател, за ясното изложение и за реалистичния подход. Оценявам високо проевропейските реформи на вашето правителство, които бяха започнати от господин Вучиш. Харесвам и връзката между макроекономическата стабилност и правовата държава. Ако няма правова държава, едва ли ще можем да развием социална пазарна економика. Във връзка с това, което казахте за регионалната стабилност, ще добавя нещо към въпросите на колегите. Какво пред... планирате да предприемете в това отношение, особено по отношение на Босния и Херцеговина и Косово? И накрая, Искам да кажа, че съм убеден, че, че Сърбия не е нова при преговорите с новите глави и желая ви успехи накрая. Един приятел на Сърбия, Франц Павлович. Лепо за вас, председница Ана, Ядранка и друг. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо министър-председател. Добре дошла, Ана. Добре дошла и на посланика на Сърбия. Да, зная, че това са първите ви 100 дни като правителство. И поздравления за вашето представяне. Представихте вашата политика по един много подходящ начин. И затова трябва да ви поздравим за пътя към Европа, който вашето правителство е избрало. Вие показахте, че сте единни за сътрудничество в тази посока. Дори когато е трудно. А какво ще кажете за демографските проблеми? Навляване на раждаемостта, а хора напускат Сърбия. Като знаете каква е администрацията в Сърбия, дали ще допуснете развитие на регионалното самоуправление. Благодаря. Госпожо министър-председател, има много голям брой въпроси, което показва големия интерес на нашата комисия и Европейския парламент към Сърбия. Сега имате думата. Разполагате с 12-15 минути. Благодаря за въпросите, благодаря за интереса. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Извинявайте, ако пропусна някой въпрос, ще ги групирам. Да, определено. Повече от, от въпрос... имаше въпроси за отношенията ни с Сърбия и до някъде с Китай. Искам да кажа, че заедно с министър Йоксимович постоянно наблюдаваме общественото мнение и днес видях някои резултати. Вижда се, че проевропейската ориентация на сръбските граждани се увеличава. Миналата година процента беше 41. Сега са 49%, с 66% от сърбите са за реформите, които са част от нашия процес на присъединяване. Значи 41% за. Е, добре, сравнително добре. И за първи път е. виждаме, че хората <clears throat> виждат Европейския съюз, съюз като най-големият донор и подкрепяща страна. И според мен възприятията се променят бавно, но необратимо. Така че лично аз съм напълно ангажиран да Насърчавам подкрепата за Европейския съюз, не само защото ще имаме достъп до фондовете, пред присъединителните фондове, а и за сътрудничество за развитие на науката и технологиите, инфраструктурата под инвестицията Европейската инвестиционна банка. И това, надявам се, ще доведе до нов растеж. И ако трябва да кажа истината, като видях, че две трети от, европейските, от сръбските граждани не са за Европейския съюз. Това си мисля, че е, едва ли е верно. Ако погледнете сръбския парламент, около 80% от депутатите в парламента са от различни и доста трудни политически партии. Някои са от е, прогресивната партия, която е ясно проевропейска. Има други депутати, които са в опозиция. Дори и там има партии, които са за Европейския съюз. Естествено има и някои десни партии, националисти, но те са в малцинство. Така че не може да се каже, че две трети от населението е против Европейския съюз, а същевременно 80% от депутатите в парламента да са за Европейския съюз. Има нещо скречено в тази статистика. съм мисля, че поне 49% от населението е за Европейския съюз и за първия път се признава, че Европейския съюз е най-големият донор. Връзките са от Русия, да. Разбира се, връзките с Русия са нещо, което Сърбия не крие. Ние традиционно имаме добри отношения с Русия. И освен това има културни и религиозни връзки. Много хора в Сърбия считат Русия за подкрепа заради помощта през 90-те години, заради това, че се обявиха срещу бомбардирането от НАТО на Сърбия по тези причини, да. Освен това, има и свободно, споразумение за свободна търговия с Русия, което е важно за нашата економика и и за син от внос на газ от Русия. Така че тези отношения са на лице, което в никакъв случай не означава, че това по някакъв начин пречи на нашата интеграция с Европейския съюз и акцента върху интеграцията с Европейския съюз по същия начин, както и в други страни. Там има същата схема на отношения с Русия. Но откакто станах министър-председател като гледам различните данни, видях, че възприятията са нещо много интересно. Но, но вие като депутати би трябвало да обсъждате тези въпроси на базата на факти, а не на възприятия. И като казвате, че Сърбия е, например, във военно отношение е по-близо до Русия, искам да ви кажа, че през 2016 година аз самата бях изненадана от, от тези данни през 2016 година. Сърбия имаше някъде около 60 многонационални военни маневри в други страни, от които 9 бяха двустранни с Съединените щати и 2 с Русия и 2 с други държави от Балканите, 2 с НАТО чрез партньорство за мир и едно с Унгария. През 2017 година Сърбия участваше в 13 е, военни маневри. Като цяло 15, 13 е, в НАТО, от които 7 двустранни с САЩ, 2 с Русия. Ето това са цифрите. И те са различни от възприятието. Но сме свикнали да казваме, че Сърбия и, и Русия и така нататък. Цифрите съвсем ясно казват но Тук всъщност те не. Но те не пречат на нашата евроатлантическа интеграция. Ние ясно сме обявили тази наша политика и честно си признаваме, че искаме евроинтеграция. Не искаме да сме член на НАТО, искаме да запазим военна неутралност, но това са числата, които показват, че наистина нашата политика от военно отношение е неутрална. И бих казал по-скоро сътрудничество с НАТО, чрез инициативата, инициативата сътрудничество за мира националните младсинства. Този въпрос е изключително важен за Сърбия. Не може да кажете, че Сърбия е водеща при зачитането на младсинствата и техните права, дори през 90-те години. Въпреки тези неща, в Сърбия има 26 официални национални младсинства. Всички те са признати като национални младсинства. Има един институт на националните младсинства и съвети, така че те да могат да участват в политически и економически живот в Сърбия. 21 на съвети за националните младсинства. Те са председателството от министър-председателя. Миналата седмица се срещнах с Републиканския съвет на национални малцинства. Образованието при нас е на 15 различни езика за децата. Шест различни официални езика в отделни общини, специално в Войводина, не може, в Словения, например. Голям наш приятел, сърбите не се счита за национално малцинство. Ние изобщо не поставяме този въпрос. Италианците поставят този въпрос, унгарците поставят въпроса, но сърбите не поставят този въпрос, въпреки че нашето малцинство е най-голямото от гледна точка на малцинствата в Словения. Така че, моля ви, по въпроса за националните малцинства, Сърбия се справя добре и аз бих казала, че се гордея с това, което правим да зачитаме правата на националните младсинства и човешките права. Пенсион, пенсиите и съкръщаването на размера на пенсията, това беше част от един голям дебат в Сърбия. Господин Вайокал. Да, така е, но това беше необходимо, защото преди изборите, по време на предишното правителство, от 2012 до 2013 година, Имаше увеличение на пенсиите чрез политическо решение, но това беше неудържимо, невъзможно. Трябваше да съкратим размера, за да можем да ги платим без е, държавата да фалира. Но след това, поради фискалната консолидация, успяхме да увеличим пенсиите два пъти. Не с много, но но с процента, който беше възможен в момента, мислим е за увеличение на пенсиите с няколко процента и след това до 13 октомври ще приключим разговора с МВФ и в събота ще обявя тези неща. С това увеличение за първи път ще имаме по-високи пенсии в Сърбия в сравнение с периода преди кризата през две, преди 2013 година и в момента това увеличение е стабилно. Това е важно. Включително и заплатите на хората, които работят в здравеопазването и образованието за първи път. В събота се надявам, ще увеличим тези заплати и за първи път ще бъдат по-високи в сравнение с размера преди кризата. Косово е регионалното сътрудничество. Косово е изключително важно за Сърбия. Искам да припомня, че преди 4 години и половина сключихме така нареченото Брюкселско споразумение. Там разпоредбите са трудни и беше трудно да се подпише. И днес, дори през последната президентска кампания, когато президента Вучич беше кандидата, той беше обвинен от десните партии от онези, които са демократични кандидати, уж демократични, за това, че е подписал споразумението от Брюксел, всъщност Сърбия изпълнява това споразумение. Гръбнака на това споразумение е, че се създава общност на мнозинство от е, сръбски общини. И това всъщност не е направено от Прищина, така че Прищина не успява да изпълни споразумението от Брюксел, така че Брюксел, Сърбия. Пита, как ще блокирате тези неща, но всъщност Прищина не изпълнява основна част от споразуменията, така че, господин председател, призоваваме за един много сериозен диалог с Косово, което също показва една смела и отговорна политика. Надявам се, че до края на годината този диалог ще започне в който ще участват всички парламентарни политически партии и всички организации на гражданското общество, медиите, църквата и други организации, които искат да участват, за да се разберем какво какъв трябва да бъде нашето отношение към бъдещето на Косово. И ние сме готови да приемем заключенията, каквито и да са те. Мисля, че това е смело като политика, което показва какви ще бъдат резултатите в бъдеще. Но е добре да разбираме, че Сърбия се държи отговорно по отношение на Косово и откровено казано Прищина не изпълнява своите ангажименти във връзка с Република Сръбска. Отново и отново повтаряме, че, че Сърбия е гарант за споразумението от Дейтън, че искаме Босния и Херцеговина да се развива така, както е държава в момента. Разбира се, че имаме добри връзки с Република Сръбска. Това е нормално. Но това не означава, че не подкрепяме Босния и Херцеговина като една единна държава, както е сега. Първото посещение на президента Вучич беше в Сараево до края на годината. Ще имаме съвместни заседания на правителството с правителството на Босния и Херцеговина и сме откровени и отворени да работим с тях по решаване на всички проблеми между нас. Така че, тук ще използвам тази възможност да повторя, че Сърбия е гарант за споразумението от Дейтън. Дали движението към Европейския съюз на Сърбия е необратимо. Не зная. Според мен. Е необратимо, но не зная. Винаги възникват проблеми във връзка с регионалната стабилност. Или пък случаят Наси Орич, това са неща, които вредът на регионалната стабилност и то сериозно. Ние сме много разочаровани, че въпреки всичко няма кого да обвиним за убийството на сръбски граждани. Това не е Нелсън Оренч, но това всъщност нарушава и вреди на регионалната стабилност, защото Сърбия <clears throat> се ангажира много сериозно с регионална стабилност. Като правителство оставаме толерантни и гъвкви. Поддържаме комуникацията с всички от тях. Но трябва да сме малко по-обективни <clears throat> и да кажем, че някой е виновен. А пък за войната. Имаше въпрос за това, че осъдени военни престъпници се появяват, появяват на държавни церемонии. Да. Да, тези хора бяха изпратени в Хага. От е, Република Сърбия или пък е, доброволно се предадоха. Но както и да е, те бяха присъстваха там, бяха осъдени бяха в затвора и след това се върнаха в Сърбия. Те не са официални служители, те не са <clears throat> съветници на правителството, те сега са свободни граждани. Има други държави в страната, където военнопрестъпници са в правителството. Имат официални позиции там. Така че, какво да направим за тези хора. Те, те си излежаха присъдите в затвор и се върнаха в Сърбия. Така че ням, не заемат държавна служба. Но в региона нещата са по-различни в някои случаи, което също пречи на регионалната стабилност и съм се ангажира да, да работя с всички страни, за да преодолеем трудностите по отношение на околната среда и енергията и гушолта си. Два коментара. Единственото, което показва, че новото правителство е за Европейския съюз и Европейския съюз наш приоритет Имаме две нови министерства, едното за Министерството на интеграцията и второто министерство. В това правителство за първи път създадохме Министерство за, за крила на защита на околната среда. Преди тази функция беше в Министерството на земеделието. Знаехме, че това ще бъде една от най-трудните и най-скъпите глави в преговорите. И затова сме се ангажирали изключително много с защитата на околната среда. Енергийна политика, да. Започнахме с един голям проект за възобновяема енергия. Опитваме се да разнообразим източниците. И това всъщност е един от ключовите приоритети беше във връзка с приоритета, който е за газовия интерк конектор между България и Сърбия, това за нас е изключително важно. Така, има разнообразяване на доставките на газ. Миналата седмица има среща с министър на енергетиката, да видя докъде е стигнал този проект. Като цяло, мисля, че се опитах да отговоря. Разследващата журналистика, това е много важно. Искам да бъда съвсем открита пред вас. От съвсем откровено казано, казвало съм го и на нашите журналисти, и на представители на гражданското общество. И сега го повтарям. Не разбирам. Какъв е проблема тук? Не смятам, че има недостиг на разследващ журнализъм. Може би има недостиг, но това не е поради натиск от страна на държавата. Вярно, че няма обективна журналистика в Сърбия и много малко журналистите са обективни. Някои са или много за правителството, други са, са крайно срещу правителството. И много рядко журналистиката при нас е обективна, но все пак има съответни медии, които са свободни да кажат всичко, което искат. От гледна точка на, на седмичните издания. Всички седмичници в Сърбия са изцяло срещу правителството, срещу президента. А от ежедневниците има най-малко три ежедневника. Два от тях са срещу правителството. Един от тях е един. Коре-долу обективен. Имаше един интересен пример с местен на медия Врански новини, която преди 10 дни беше затворена поради липсата на подкрепа от страна на правителството. Да, те бяха критикуваха правителството, не разполагаха с финансови средства и бяха закрити. Затова поисках специален доклад от Министерството на културата и информацията специално за тази медия и местното управление тази медия. Да, те се отнасят критично към правителството. Нещо нормално. През 2017 година са получили от правителството, поради независимите комисии в Министерството на културата, които финансират на база на проекти за тази медия са дали повече пари през 2017 година – повече отколкото за периода от 2008 до 2012. Единствено за 2017 година. Отново ви представям тези данни, но нека да не говорим за възприятия. И като видях тези данни, тогава опозицията заяви, да, но други медии са получили повече. Значи, това не е, че ние не сме им давали пари, не може да твърдите, че не сме ги финансирали, защото дали сме дали повече, отколкото за 5 годишен период. И след това критиката беше, че сме дали повече пари на други медии. Да, има такива неща. Но съм готова да, обяс... да дискутирам този въпрос с факти, за да го разберем коректно и да решим, ако има проблеми. Благодаря госпожо министър-председател. Благодаря ви много, че отговорихте на всички тези въпроси така а, открито. За нас е изключително специално такова посещение. Министър-председател да дойде в Комисията по външни работи на Европейския парламент. Това показва а, вашето силно желание да е, дойдете да се изкажете тук. Това показва на силната проевропейска ориентация на вашата страна успехи с е, Войводина. Мисля, че много хора в тази зала ще подкрепят